Okay, everybody. ще помоля всички да заемат местата си. Please. Моля ви за тишина. Сега ще направим пробно гласуване. Моля ви, заемете местата си. Извадете си и картите за гласуване. Моята не работи. Мисля, че няма устройство, което да работи. А, извинявайте техническа грешка. Правим проба. Настанихте ли се вече? Моля, гласувайте. Правим пробно гласуване. Тридесет и две карти са сложни в устройството. Все още не са гласували всички. Още двама трябва да гласуват. Още един. Някой друг? Заместник председателите изглежда имат проблеми. Край на гласуването. 28 са се настанили удобно, някои не са седнали удобно. При необходимост ще добавим още един глас за НП. Сега гласуваме доклада на Вернер Ланген за извънбърсовите директи, деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции. Готови ли сте? Повтарям доклада Ланген. Документите пред вас ли са? Изменение 126, 127, 128. Кой за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис AJ за, против, въздържали се, приема се компромис АК на следващата страница, устно изменение от консерваторите и реформаторите. Последната част, изменение 263. Приемаме ли устното изменение? За. Устно изменение. Против. Въздържали се.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 Чак на 13-та страница. За. Против. Въздържали се. Приема се. А защо не е 393-то изменение? Пада. 394 за. 393 казват, че пада. Значи 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АО за, против, въздържали се, приема се. Компромис АП с устно изменение от групата на либералите. Там са добавени думите necessary, fair and reasonable. Първо гласуваме устното изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Парламентът отхвърля тази, този израз, компромиса АП без устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис АК в две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АР. Две части на 18 страница. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис АС. Мисля, че на 22 страница за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към А. за, против, въздържали се, приема се Приема се. А Ю на същата страна за, против, въздържали се, приеме се. А В за, против, въздържали се, приема се. А W за, против, въздържали се, приема се. А Хикс на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. А Y за, против, въздържали се, приема се. А Z за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис БА за, против, въздържали се, приема се. Няма компромис Б, Б Много съжалявам, не е ваша вината. Ще опитаме БЦ. За. Против. Въздържали се. Приема се. БД. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега отиваме към нов компромис, наречен ЗЗ. Член 18а. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега отиваме към БЕ. За. Против. Въздържали се. Приема се. БФ е. на следващата страница за против въздържали се приема се БГ за против въздържали се приема се БХ за против въздържали се приема се. Сега тръгваме Б и за против въздържали се приема се. BJ за против въздържали се приема се. БК на следващата страница в две части. Първа страница за против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. БЛ. За, против, въздържали се, приема се. БМ за, против, въздържали се, приема се. БН за, против, въздържали се, приема се. БМ. О за против, въздържали се, приема се. БП за против, въздържали се, приема се. Маркус, ако обичаш. Тишина. БК за против, въздържали се, приема се. БР R за против въздържали се приема се. БЕ за против въздържали се приема се. БТ за против въздържали се приема се. БЮ за против въздържали се приема се. БВ за против въздържали се приема се. W за против въздържали се приема се. БЗ. Отиваме на BZ, ако го намеря. Б. Хикс, член 38, за, против, въздържали се, приема се. Б. Y, за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме към БЗ. За, против, въздържали се, приема се. Компромис СА за, против, въздържали се, приема се. СБ за, против, въздържали се, приема се. СС за, против, въздържали се, приема се. СД за, против, въздържали се, приема се. Може ли тишина? Се е за, против, въздържали се, приема се. Се е за, против, въздържали се, приема се. Си, се, же, за, против, въздържали се, приема се. Се, хаш, за, против, въздържали се, приема се. Се и за, против, въздържали се, приема се. Се, Джей за, против, въздържали се, приема се. СК за, против, въздържали се, приема се. СЛ за, против, въздържали се, приема се. СН за, против, въздържали се, приема се. СН за, против, въздържали се, приема се. СО за, против, въздържали се, приема се. СП за против въздържали се. Приема се СК за против въздържали се. Приема се СР за против въздържали се. Приема се. СЕ за против въздържали се. Приема се. СТ за против въздържали се. Приема се. СЮ за против въздържали се. Приема се. СВ за против въздържали се. Приема се. W за против въздържали се приема се се X Хикс за против въздържали се приема се се Y за против въздържали се приема се се Z за против въздържали се приема се ДА за против въздържали се приема се ДБ за против въздържали се приема се ДЦ за против въздържали се приема се ДД за против Малко бързам. 9-6-0. За, против, въздържали се, приема се. ДД за, против, въздържали се, приема се. ДЕ за, против, въздържали се, приема се. ДФ за, против, въздържали се, приема се. Д. Имаме две устни изменения. Едното от зелените, което е дълго, едно от либералите, което е късо. Ще ги гласуваме по реда, по който са записани тук. Така. Устните изменения. Зеленото устно изменение. За. Против. Възражение отхвърля се. Са на либералите. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис DG за, против, въздържали се, приема се. DH за, против, въздържали се, приема се. Сега започваме началото на азбуката. А. За, против, въздържали се, приема се. Б. За, против, въздържали се, приема се. С за против въздържали се приема се 134 за против въздържали се отхвърля се Изменение 135 за против въздържали се отхвърля се компромис Д за против въздържали се приема 136 за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 Компромис Е за против въздържали се приема се. Компромис G за против въздържали се приема се. Компромис F за против въздържали се приема се. 152 за против въздържали се приема се. 153 за против въздържали се приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се. Отхвърля се 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, Въздържали се. Приема се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис М. При мен пише 6. Не, тук пише, ако бъде прието, 6 пада. Компромис М. За, против, въздържали се, приема се. 169. За, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, приема се. Сто седемдесет едно за, против, въздържали се, отхвърля се 172 за, против, въздържали се, отхвърля се 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисен за, против, въздържали се, приема се. Компромисо за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. Няма шампанско. Девето измерение за, против, въздържали се, приема се. Вие за ли сте? Сто за, против, въздържали се, приема се. второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се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 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Сто изменение за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение Да, тук е казано, че ако бъде прието, останалите падат. Докладчикът казва, че няма проблем 17 изменения за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, отвърля се. А, Б, за, против, въздържали се, приема се. А, С, за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против. За, против, въздържали се, приема се. АД за, против, въздържали се, приема се. 206 216 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, приема се. А е за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила не. Компромис АФ за, против, въздържали се, приема се. А G за, против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, Х за, против, въздържали се, приема се. А, и, за, против, въздържали се, приема се. Сега електронно гласуване по текста в изменения вид. Моля, гласувайте. Още един край на гласуването. 41 за, 0 против, 0 въздържали се. Сега гласуваме законодателната резолюция. Искате ли да се изкажете преди да гласуваме? Докладчикът иска да се изкаже. Съвсем накратко. Искам да благодаря изрично на всички. Искам да предложа, въпреки че приемаме законодателна резолюция, в юлската седмица да имаме нормално първо четене и да изразим общата позиция на парламента и с тази позиция да започнем преговорите с съвета. През юли да стане това, за юни срокът би бил кратък. Да бъде нормално първо четене и след него да започнем преговорите с съвета. И без това съветът все още не е единен по този въпрос. Имаме достатъчно време. Благодаря на всички за подкрепата. Много ви благодаря. Само за минута. Моля, изчакайте. Предложението е да гласуваме в пленарна зала преди да започнем преговорите за първо четене с съвета. И както обикновено, екипът за преговори ще бъде председателстван от председателя, извинете, от докладчика и докладчиците в сянка. И мандатът ще бъде формулиран в резултат от гласуване в пленарна зала. So Дали още някой би искал да се изкаже по този въпрос? Има съгласие? Да, заповядайте. Аз съм тук вече от две години, но това като че ли се случва за пръв път в мое присъствие. Бихте ли обяснили какво точно това означава? Какъв ще бъде процесът от сега нататък? Yes, it means, it means we'll take... Това означава, че ще има гласуване в пленарна зала. Искате ли, въпрос към докладчика, да има окончателно гласуване в пленарна зала? Вие искате споразумение на второ четене? Das normale Verfahren, was nach unserer Geschäft... Що се отнася до правилника и до договорите, има определена процедура. Пленарното гласуване трябва да се състои и след това да започнем преговори. Това е процедурата. Yeah. So a... Така, няма да имаме преговори за първо четене, вероятно ще имаме преговори за второ четене. Разбира се, остава възможността за първо четене, ако съветът се съгласи с всичко. Но това означава, че докладчикът иска да има пълна процедура с второ четене. Дали искаме да гласуваме за това? И извинете, бихте ли обяснили защо? Вики, това, което каза докладчикът, е, че ние ще гласуваме в пленарна зала и това ще бъде окончателната позиция на парламента. И ако съветът не се съгласи с това, ние отиваме на второ четене. Сега гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. No. Right, I'm closing the vote. Край на гласуването. 41 за, 1 против, 2 ма въздържали се. Извинете, 36 за, 1 против, 2 ма въздържали се. Okay.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 Моля, онези, които излизат от залата, да го направят тихо, а онези, които си говорят, да спрат да го правят. Преминаваме към становището по схемите за гарантиране на влоговете. Изменени 138. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. I thought that would make you compromise A.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 Компромис. Компромис Б в две части. Първа част без думите до 10% за, против, въздържали се, приема се. Втората част и дали искате думите до 10% за. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. Извинете, списъкът за гласуване не е много ясен. Сега. Двеста и три за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, извинете, 28 отпада. 29 за, против, въздържали се, приема се. Джури 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се.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 първо се, отхвърля се. Имко 14 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С много дълъг компромис. В една част кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега устно изменение от докладчика по точка 3. Устно изменение по имко 15 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема 144 за, против, въздържали се, Приема 164, извинете. Нека да го проверим по електронен път. По електронен път гласуваме 164. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се.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 Сега имко 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Много дълъг компромис. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. 186 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 200 за. Против. Въздържали се. Мисля си, че се отхвърля, но нека по електронен път да гласуваме.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 в две части. Първа част. Инвестициите трябва да бъдат социално отговорни. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, останалата част от текста за, против, въздържали се, приема се. Двеста за, Извинете. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 61. За, против, въздържали се, приема се. 247. За, против, въздържали се, отхвърля се. 248. Извинете. Да, 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. Чури 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 и останалите за, против, въздържали се, приема се. Сега 250 ли? Но нали току-що беше заличено? Добре. 250 е различно. Така че 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против. Какво се е случило? Извинете, връщаме се назад. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 64 за, против, въздържали се, приема се. 255 ли е сега? Мисля се, че тук имаме идентични изменения. Сега 29. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против. Мисля си, че се отхвърля. Нека отново. 257 за, против, въздържали се, да, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 260 за, против, въздържали се, приема се. 261 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Джури 12 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се, приема се. 291 за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се, приема се. 82 отпада. 300 за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М. За, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, не, отпада. Имко 36 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. 307 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се.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 92 за, против, въздържали се. Приема се. 309 отпада. Компромис П. За, против, въздържали се. Приема се. 94 за, против, въздържали се. Приема се. 95 за, против, въздържали се. Приема се. 96 за, против, въздържали се. Приема се. 314 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 316 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, приема се. Имко 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Имко 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 102. За, против, въздържали се, приема се. Сега. Следващите две отпадат. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Т. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 105. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Имко 3 за, извинете, отпада. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис X за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се. Не, не. Тук се казва, преминаваме към 128. Така е списъка за гласуване. така, кой е за, против, въздържали се, приема се. Имко 8 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 отпада. И това също. Изменение 18. За, против, въздържали се, приема се. Имко 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. А не отпада. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис взет за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Имко 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, се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 Моля електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 34 са за, 5 има са против, 1 се е въздържал. Сега. Сега моля, моля, обърнете ми внимание. Гласуване по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Моля, гласуваме по законодателната резолюция. Край на гласуването. 304 има са за, 5 има са против, 1 се е въздържал. Right. Right, now, um, rapporteur. Докладчикът. Дали искате да съобщите, дали искате да се върви към споразумение на първо четене? Meiner Доколкото знам, по времето на унгарското председателство на последното заседание на съвета, т.е. утре ще се обсъжда този въпрос и нещата изглеждат така, че съществуват шансове за намиране на общо мнение. Аз бих изчакал как съветът на утрешното заседание и след това ще развие своето становище и след това е, в тази комисия могат да се проведат разговори, разбира се, преди това с докладчиците в сянка и едва тогава можем да минем на второ четене. Така че това е включено в дневния ред за заседанието на 6 юни. Т.е. дали ще одобрим мандата за преговори за гласуване на първо четене. Сега прекъсваме до 5 часа. Моля ви, елате пак, тъй като комисаря Мишел Барние ще дойде тук в 5 часа. A ver, señorías, acabó el recreo, vamos a empezar la sesión. Але, асиетуа. И така, уважаеми дами и господа, нека да подновим нашата работа. Приветствам с добре дошъл комисар Барния. Ние сме развълнувани и първо ще изслушаме господин комисар Варние. Той ще се изкаже сега и после ще му зададем въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Дами и господа, депутати, много се радвам че отново имаме възможност за структуриран диалог, както казах вчера пред Комисията по правни въпрос. За мен това са важни срещи, надявам се, че и за вас. Е, ще направим равносметка на извършеното до сега. Ще започна с две констатации ситуацията, в която се намираме. Първо, по темповете на реформите. Ще бъда откровен с вас има известна загуба на ентусиазъм на световно и европейско ниво. Мисля, чувам, някой казва, че много сме законодателствали, че кризата е зад нас, че дълговата криза няма нищо общо с реформата на финансовите сектори. Смятам, че всичко това са опасни твърдения те, те подкопават подкрепата за реформите и потикват субектите към нови неразумни рискове. Европейската комисия е твърдо решена. Очевидно тя е твърдо решена да осъществи реформи. Има нужда от подкрепата на парламента. Що се отнася до е, микрореформите, те имат последици за макроекономиката. Е, ето защо е създад, беше създаден съвет за системен риск и работата, която водите тук по законодателния пакет за економическото управление са много важни. Ето защо ние ще проведем надежни стрес тестове на банковата система. Преди две седмици е, казах няколко думи за стрес тестовете в пленарната зала. Тестове координирани от е, Европа и по-стрикни от предишните. Е, те ще се основават на система на партньорски проверки. Ще продължим да търсим възможности за реформи, които да възстановят доверието. Това е първата констация. Именно не бива да отслабваме гарда. Второ, вече има много законодателни предложения. Комисията ще представи всички до края на годината, всички тези предложения. Е, отразяват и ангажиментите на Г20 след срещите в Лондон и Питсбърг. Това е важен и е, съгласуван пакет. Е, избрани са, взети са решения за глобални реформи. Изпълнението им и все още, все още предстои в Европа. Ние решихме да подходим обратно. Ние сме длъжни да приемем първо нова архитектура на надзор. Искам да ви успокоя, ако е необходимо. Моето намерение не е всяка година да представям по 20 нови предложения. Мисля, че госпожи и господа, мерките за растеж трябва да да имат предимство пред реактивните мерки. Ние все още не сме свършили с реактивните мерки с преодоляване на последиците. И има има нужност, необходимост и от превентивни мерки. Имаме нужда и от мерки за постигане на нов растеж. Няма да вървим на, на сляпо. От година и половина ние следваме стриктна методология. Ще ви напомня четири важни принципа за идващите месеци. Първо, глобална координация в рамките на g 20 Това е причината, поради която аз бях на няколко дневно посещение в Китай, Япония, Индия. Участваме активно в работата на Financial Stability Board и Базовския комитет и с американските органи. Водим редовен диалог, който ще продължа и следващата седмица втори принцип никаква импровизация. Анализите на въздействието за всяко предложение за реформа е задължително. Мисля, че не бива да се ограничаваме само до частния сектор. Мисля, че не се държи достатъчно сметка за това, че банките могат да използват част от доходите си за своите капиталови задължения. Капиталовият пакет ще направи оценка на въздействието на цяла поредица от мерки. Третият принцип е, е свързан с засилен плурализъм в диалога с всички субекти на пазара и финансовите услуги. Така засилен плурализъм. Интелигентна регламентация, отчитаща гледните точки и спецификата на всички страни. малките и средни предприятия, синдикатите, сдруженията на потребителите, спестителите, всички тези гледни точки трябва да бъдат отчетени. Ще започнем с експертната група. Проведахме задълбочен анализ на всяка група. На тази основа през следващите месеци ние ще упростим и ще направим промени в групите. Също така ще видим къде има свръх представителство на някои страни. Ние ще запазим пет страни, като ще държим да, да има достатъчно представителство на недостатъчно представените заинтересовани страни. Ще, информацията ще бъде представена централно на вебсайта на нашата дирекция. Страните, които са най-слабо представени, ще бъдат добре представени. Ние сме предвидели сума от 1 милион евро в бюджета за 2012 година, за да подкрепим създаването на независим експертен център, който да работи в подкрепа на организациите на гражданското общество. Ние правим анализ на различните аспекти. Четвърти принцип партньорството с, с законодателната власт. По този начин ние ще намерим най-бързо компромисите. В този контекст, господин председател, Искам да приветствам вашия е професионализъм и това, че сте винаги на разположение и членовете на вашата комисия със своите действия ни дават възможност да водим структуриран диалог. Не мога да цитирам всички имена. Искам сега съвсем набързо да напомня принципите, които остават основните принципи и да ви напомня няколко инициативи. Работи се по 8 досиета, които трябва да намерят бързо решение, без да навлизам в подробности. Ще ви ги напомня на бързо. Най-но пред регламента за късите продажби. Съветът прие един по-общ подход преди няколко дни. Екофин със своите решения дава възможност да се, да се води тристранна среща между институциите. Комисията ще играе своята роля, за да улесни намирането на динамичен компромис – като търси високо ниво на прозрачност по резултатите и като осигурява като важна роля на, на всички заинтересовани страни. По-нататък дериватите. Преди няколко часа вие гласувахте документа. Много е Важно този регламент да бъде прият максимално бързо, за да се изпълнят ни един от ангажиментите от Г20. И това трябва да стане преди края на 2012 година. Надявам се, че ще можем да започнем скоро тристранната среща. Третата област Омнибус 2 Зна, запознати са с връзката между този текст и състоятелност 2, когато състоятелност 2 ще, ще влезе в сила на, 3, на 1 януари 2013 година. Четвърто място гарантиране на, на вложителите. И тук трябва да се постигне по-бърз напредък. Става дума за защита на потребителите. Според нас те, потребителите бяха недостатъчно, бяха подценявани през последните години. Ние сме на разположение. Необходимо е обаче всички страни да имат същата нагласа. Пето. Фонда за гарантиране на застрахователните вземания, тъй като през юли месец миналата година беше приета бяла книга, е хубаво да се вземат решения, които да са свързани и с другите законодателни актове. И накрая няколко думи по някои нови важни инициативи, които ще бъдат предмет на предложение от страна на комисията. Престру... Предложения от структуриращ характер по формата е, une directive contenant les mesures Става дума за мерки за надзор и сътрудничество между надзорните органи и регламент, който да отразява Базел 2 и нови елементи на Базел 3. Това са необходимите инструменти, за да се създаде единния необходим регистър. А, искам да благодаря на отмаркара с неговата е, неговият доклад беше много полезен при разработването на предложенията, по-конкретно отчитането на европейската специфика е, и да не вредим на реалната економика, която има нужда от е, подкрепа в дългосрочен план. Мисля, че ние не можем да си позволим недостатъчна енергичност в провеждането на реформите. Второ, вторият много важен текст, който предстои е разреша, разрешаването на кризата Е, това е една от най-важните реформи в моя мандат, както и на всички нас. Консултацията, която проведахме, е, се оказа много полезна. Ние работим заедно с международните партньори, за да се изгради една истинска международна нормативна база, така че да се приемат мерки съзвучни с желанието на Европа за повишаване на конкурентоспособността. Що се отнася до МИФИТ, разговаряхме с всички заинтересовани страни. Принципите на тази реформа са свързани с максимално адекватен надзор. Е, необходимо е да се осигури прозрачна конкуренция, равнопоставеност, нещо, което не би трябвало да бъде много трудно. Четвърдо, управление на предприятията в финансовата област. Ще предложим мерки за банките в рамките на четвъртият документ. Програма. Директивата за капиталовата адекватност. Заедно с това финансовите институции би трябвало да сложат край на практиката за прекомерни възнаграждения, които са неприемливи в контекста на строги економии. Доводът за конкурентно способност, според мен, е неубедителен тъй като се насърчава поемането на неразумен риск. Аз мисля, че една политика на по обмислени, по-обмислена политика на възнагражденията е, е нещо в е област, в която Европейската комисия ще предложи мерки. Това е област, в която Европейската комисия ще продължи да дава примери, що се отнася до изпълнението на сегашното законодателство, т.е. принципът на директивата за капиталова адекватност 4 ние в момента следим транспонирането и от държавите членки и има, се водят процедури за нарушение срещу тези държави членки, които не са предприели мерки за транспонирането й. Госпожи и господа, очевидно до края на годината предстоят и други инициативи. Ние работим по третата реформа за агенциите за кредитен рейтинг – Искам да благодаря на Волф Клинц за доклада му, който според нас е много полезен. Ние предлагаме да продължи работата по прозрачността на инвестициите и конфликта на интереси и също така ще се опитаме да намерим най-добрия път за конкуренция е, също така, една тема, на която много държа, както и председателя Барозо, това е засилената прозрачност на инвестициите в новите страни, новите економики, не само в добивната промишленост. И накрая работим по правилата за прозрачност на търговията на, на споразумението ТРИПС. Ако искаме да, и, да изпълним целите си за внасяне на документите, които сме си поставили за цел, очевидно първо трябва да извлечем полките от кризата. Не бива да отслабваме усилията си. Необходимо е да работим за активна регламентация, за да се изгради онова доверие и растежът, който очакват от нас европейските граждани. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Ще, най-напред ще дам думата на господин Гозес. Най-напред Жан Пол. Благодаря, господин председател. Господин комисар, не бих ви поставил въпроси, тъй като вие ни е, начало нарисувахте една картина, която е много интересна. Най-напред започнахте е, с е, описание. Започнахте с нещо, което е малко по-отрицателно, а, именно е, отслабването на ентусиазъм за реформи. Мисля, че повечето парламентаристи споделят тази оценка. Ние знае, ние знаем, че трябва да работим в съответствие с общия интерес. Говорихте за различните пакети. Тук има воля да се приемат регламенти и усилията не бива да отслабват, защото някои смятат, че кризата е отминала Искам само да ви кажа, че тук в парламента вие имате подкрепата на много голямо мнозинство. Ние не сме забравили това, което казахте, когато се явих, когато се представяхте пред парламента. Е, ние знаем, че пътната карта, която сте си поставили, е, е нещо, което ще спазвате няма да ви бъде лесно, мнозина ще се опитат да ви спрат. Ние нямаме намерение да, да се отказваме от нашите усилия. Искам да ви кажа, че аз изпитвам известна трудност. Предполагам, че Удо и Свен изпитват същата трудност. Качеството на кандидатите за доклади е високо. Също така те могат да работят заедно, за да се приемат правила, които са прагматични и ефективни. Няма да злоупотребявам с времето отпуснато ми от председателя, но искам да ви кажа, че можете да разчитате на нас, както разчитаме ние на вас. Вие цитирахте досиета, по по които предстои да се работи. Нашата група е НП, която е и по-многобройна, следователно ще работи по повече доклади. Работата ни ще се ръководи от потребностите на общия интерес. Знам, че има много слухове, много медийни статии, които изразяват съмнения в законодателните текстове. Текстовете, които ние ще ви представим, ще дадат възможност да се въведе ред в финансите. Вие говорихте за необходимостта от регламентиране на доходите и възнагражденията. Ние не държим толкова на е, санкциите, колкото на отвореността. Констатирам, е, че вие сте приели, е, че сте реагирали положително това, което ние приехме за лобизма. Аз лично съм за лобизма, тъй като той ни предоставя информация. Но за да има полза от нея, трябва да имаме възможност да чуем различни гледни точки, по които всеки след това ще е, вземе решение. Всичко това, което обявихте, господин е, комисар, искам да знаете, че ние ще бъдем зад вас или до вас. Ние ще работим заедно в интерес на общия европейски интерес. Благодаря, Жан Пол. Е, мистер Удман, благодаря, господин председател. Господин комисар, намираме се в ситуация, в която всеки ден си задаваме въпроса дали еврозоната може да реши проблемите си и дали може да издържи на натиска, който се организира и от пазарите. Дали ние изобщо сме в състояние да дадем политически отговор по отношение на еврото, еврозоната и въобще на Европейския съюз или няма да можем да дадем такъв договор отговор. От името на моята политическа група мога да кажа, че във ваше лице е добре да имаме партньор, който да отговаря на въпросите ни, който да ни изслушва и който да участва в нашите дискусии. Това е нещо добро, то ни помага и особено когато говорим за детайлите, това е предпоставка за нашия всеобщ успех. Искам да се спра на две теми, които са изключително актуални за нас – защото ситуацията е много сложна в момента. Имам предвид Гърция, но не само Гърция. Много други държави членки също са засегнати от е, тази тенденция. Там положението е тежко поради недостатъчна регулация на банковите продукти и недостатъчна регулация на субектите на финансовия пазар. Когато водим дискусия за това как е, нещата в Гърция ще продължат, а и в други страни, как ще изглежда бъдещето там, и изведнъж отново възниква въпросът за късите продажби и за кредитите и за кредит дефолт свапс, аз веднага мога да кажа, че съветът все още не дава отговор. Ние трябва да продължим да разговаряме със съвета, защото до сега по тези документи, кредит дефолт свапс, не сме постигнали със съвета никакво споразумение. И сега ние можем ли да си позволим да търпим повече тази ситуация? Виждате, че това е едно огнище, което изобщо не е загасено. Също така рейтинговите агенции, тук също недостатъчната регулация на субектите играе много негативна роля и вие знаете, когато една страна иска да поеме структурни реформи, когато е готова да постави знак в бюджетите си, който да сочи към бъдещето, изведнъж рейтинговите агенции се намесват и я удрят през пръстите. Ние все още нямаме отговор на докладите въпросите, които бяха обсъждани с колегите Гозес и с други колеги в парламента. Тези доклади все още не са изпълнени на практика. Необходима ни е по-голяма ангажираност, необходима ни е европейска уредба, европейска регламентация, за да можем да излезем от политическия капан и да поемем пътя към едно здраво економическо развитие. Разчитаме на вашата подкрепа, бъдете все така ангажиран, защото вашият ангажимент е залог за нашия всеобщ успех бюджет. Благодаря. Thank you, Sven. Uh, oh, sorry. Wait a minute. I go for the liberal. Извинете, първо, господин Ламбер. Не, не, ние продължаваме в тази комисия да сме по брони, отколкото зелените. Oh, order, order. Господин комисар, бих искал да приветствам начина по който подхождате към диалога с парламента. Сигурно знаете, че не винаги съм съгласен с вас, но смятам, че вие по един много учтив начин изразявате мненията си и това е нещо, което искам да подчертая. Разбира се, това е очизнено важно значение за политиците, като политици ние можем да се уважаваме взаимно, дори и да не сме съгласни. Също така искам да кажа, че аз като либерал, аз знам, че ние трябва да извършваме регулация спрямо определени финансови институции. Но за разлика от някои колеги, смятам, че е изключително важно да признаем, че имаме нужда от добре функциониращ финансов пазар. Имаме нужда от добре работещи банки. Искам да го изразя и мисля си, че това е необходимо, защото някои хора наистина слушат това, което се случва в нашата комисия. Искам да изтъкна, че проблемите в някои страни, например в Гърция, са основно поради лоши политици, които управляват страната. Мога да го кажа, защото самият аз съм от една страна, в която направихме много грешки преди 15 години. И понякога ще бъде много полезно политиците, тези политици, за които говоря, да поемат отговорност. И сега моят въпрос. С, госпожа Болус ни ви изпратихме писмо за писмо за обещетяване на вложителите. И имаме нужда от вашата помощ, защото иначе това ще бъде блокирано в съвета от блокиращото мълцинство. Знам, че вие сте много загрижен от директивата за предприятията за колективни инвестиции в ценни книжа. И мисля се, че е добре да поискате поне да се обсъди преди лятната почивка този въпрос. Надявам се, че може да ни помогнете в това, защото в противен случай, и тук съм съгласен с вас, има няколко регламента и директиви, но някои са по-важни за потребителите, отколкото другите. Господин Саймън и схемата за гарантиране на застрахователните вземания и схемата за гарантиране на влоговете са изключително важни. И наистина разчитам на вашата помощ, господин комисар, и предварително ви благодаря. Благодаря ви. И сега вече Свен. Моля. Okay. Добре, вие имате думата. Благодаря ви. Днес, както сигурно знаете, ние току-що гласувахме и разбрахме, че в парламента има настроение по-скоро да има второ четене, а не първо. И ще има гласуване в пленарна зала през юли и след това ще се проведат преговори. Дали бихте могли да кажете какво това може да означава както за съдържанието, така и за графика на целостния целостния пакет и това по какъв начин ние съгласуваме нашата дейност с другите глобални регулатори. Днес свободната почивка разбрах, че преразглеждането на директивата за пазарите на финансови инструменти може да бъде отложено до октомври. Дали това по някакъв начин ще повлияе върху ангажимента в рамките на g 20 свързано с търговията с финансовите инструменти, което трябва да се изпълни до 2012 година. Сега Свен или Филип? Благодаря, господин комисар. Преди да започна, искам да поздравя един голям европеец. Мисля, че онова, духа, който виждаме в вас, липсва сред останалата част от колегията. Искам да се върна към. Към директивата за капиталова адекватност 4. Не е тайна, че правилата за ликвидност няма да бъдат повече задължителни. Искам да се върна към въпрос, който е важен в сегашната криза. Основният проблем за банковия сектор е свързан с ликвидността. И аз се притеснявам, ако се окаже, че няма да има задължително правило. Знаете е, нашите притеснения за преходните периоди и за условията за тези преходните периоди. pour nous. Je voudrais terminer en ще, в заключение искам да ви насърча да да предприемете нещо, да предприемете действия в областта на е, условията на равнопоставеност. Очевидно имаме световни амбициозни цели. Всички знаем, че каквото и да мислим за това, което е желателно, Г20 сега не е в състояние да осигури световно економическо управление. Ние не можем да чакаме вечно останалата част да, света да предприеме нещо, да приеме ние нещо. По-нататък във връзка с оценката на въздействието, разбира се, трябва да проучим въздействието на мерките, които предприемаме, но ние не можем да предвидим всички ефекти. Това не е възможно. Искам да кажа, че унези от на... искам да кажа унези от, финансовата, от финансовия сектор, които искат това, да ни, нека да ни кажат къде са техните проучвания, Така че не са не е финансовата, не е финансовия сектор, който трябва да ни получава. Ние действаме в, е, ние работим в една доста несигурна среда, а въпреки това се иска от нас да правим много точни прогнози. Сега ще дам думата на комисаря. Доста въпроси бяха зададени. А, извинявайте. Благодаря. Аз искам обаче да се спра на една друга тема, която днес обсъдихме. Вие, господин Бърния, също се спряхте на нея. Ставаше дума за доклада Верна Ланген, съображенията. Там се посочва спекулация с суровини и хранителни продукти. Струва ми се, че тази тема е много по-актуална, особено в германските медии. Е, тази тема се дискутира много широко, не знам доколко ги следите. Имаше интересни коментари в Handelsblatt. Е, камерата на е, работещите в Австрия излезат с документ, с който разполагам. Също така се правят и предложения. Едното предложение, което беше направено е търговията да бъде преструктурирана така, че спекулантите, т.е. Е, субектите на финансовия пазар по стоковите борзи и по борсовите за суровини да не бъдат допускани, а там да бъдат допускани само търговците, които търгуват с натурални, с физически продукти. И друго основно предложение е да има прозрачност под формата на законово задължение за регистриране на стоковите транзакции на съответните борси и тържища. Моят въпрос към вас е какво е вашето отношение по този въпрос, какво е отношението на комисията и доколко вие се занимавате с тази тема. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата е, на господин комисара, но преди това искам да направя следното съобщение. Предложението за спешната ликвидация на банките ще бъде представено през септември, след като видим какви са резултатите от тестовете за оценка на риска. Толкова мога да кажа за сега. Господин комисар, давам ви думата. По този въпрос, господин председател, казах, че за мен това е най-важната част на реформата, а не да изграждаме. Тоест, целта е да изградим система, която да позволява да предприемаме разумни и предпазливи действия. Що се отнася до културата на риска? Винаги съм смятал, че превенцията струва по-ефтино от преодоляването. Много са предвидените мерки, но тъй като става дума за прогнози и предвиждания, смятам, че не е разумно да се представят веднага предложенията, без да се отчетат резултатите от стрес-тестовете смятам, че трябва да върви малко по-предпазливо, да изчакаме резултатите от стрес-тестовете. Трябва да отчетем и проблема с държавните дългове. Благодаря на Жан-Пол Гозес за подкрепата. Да, аз казах, че е, е неприятно от това, че е, ентусиазмът за реформи като че ли не е толкова силен. Казаното за Гърция всъщност е, е и изисква, че от означава, че това, което вършим, има за цел да изгради наново на доверието. Доверието на инвеститорите, на вложителите, на гражданите, както и политическото доверие. Много ми се иска всичко това, което правим, да бъде правилно разбрано. А това е, че се стремим към справедливост – що се отнася до данъка върху финансовите операции, аз съм за. Ние смятам, че това е част от справедливостта и равнопоставеността и част от усилията за доверие. Господин Гозес, аз искам да кажа на председателството на Г20, че на всички заседания на Г20 тази година, първият приоритет е докъде сме стигнали по отношение на решенията взети в Лондон, Питсбург и Сеул. Мисля, че е необходимо да се обърне внимание и на други области, като парична стабилност, спекула... спекулациите и колебливостта на суровините. Но мисля, че първата точка в дневния ред трябва да бъде докъде сме стигнали. Но ако направим такава оценка, ще видим, че има известно отслабване. А също така има и тревожни различия между страните, които са представени около една и съща маса. Аз бих искал да кажа, че не съм за това парламента да бъде. Аз нямам предпочитание дали парламентът ще бъде зад мен или до мен. Важното е да не бъде срещу мен. Господин Булман спомена Гърция и Нека да кажа какво мисля. Един от елементите на пакета за економическо управление искам да а, поздравя моя а, колега Оли Рен за работата, която върши. Тя е изключително трудна и изключително необходима. Е, една от пуките, които можем да извлечем е, от случващото се в Гърция, Ние сме прагматици. Мисля, че в съвета беше постигнато едно споразумение, което не беше толкова лесно. И сега ще можем да започнем тристранната среща. Това, което е много важно според мен, което оправдава първоначалното предложение на комисията, която не предлага а, забрана на слоповете за кредитно неизпълнение, аз смятам, че тря... аз мятам, че надзорниците трябва да вземат решение по, в резултат на координирани действия. Аз смятам, че трябва да се запази този амбициозен подход. Тук се споменах агенциите за кредитни рейтинг, Аз ще следя процесът да се осъществява в съответствие с приетите правила, искам да ви кажа, че съществуващите агенции могат да продължат да дават оценки, докато не, докато не бъде даден отказ. Процесът за регистрация ще приключи в, до края на лятото. Искам да ви информирам, че вече са регистрирани 5 агенции и ние ще работим по трето преразглеждане, за да осигурим по-добра регламентация и повече прозрачност в работата на агенциите за рейтинг. Благодаря, господин Шмидт, за високата оценка. И аз мятам, че банките трябва да бъдат солидни и стабилни. За това и работим по законодателни действия. Що се отнася до компенсирането на инвеститорите, мисля, унгарското председателство проявява решителност и професионализъм. Никак не им е лесно, тъй като общият контекст е труден и, както казах в степителните си думи, е, комисията ще прояви гъвкавост, за да се постигне споразумение със съвета. Господин Ламбер, а извинявайте, госпожо Суинбърн, що се отнася до а, документа, който гласува парламента и аз а, уважавам е, суверенитета на парламента. Ние смятаме, че е добре да се върви бързо, тъй като е, тенденциите на пазарите се развиват с бързи темпове. Е, ако вие вземете решение за второ четене, Euh, Поне 6 месеца мисля, че ще са на лице условията, които са необходими всъщност необходимо е да се работи по ключовите въпроси. Voilà. Euh, donc voilà, voilà l'état d'esprit qui est le mien. Ето това е което мисля аз. Благодаря господин Ламбер за оценката. Преди, преди това няколко думи което, за нещо, което е важно. Онова, което ме тревожи, е, че в момента повечето от проблемите и предизвикателствата, които гневят хората, са проблеми от транснационален характер. Можете да ги вземете един по един. Растежа, екологията, климатичните проблеми, иммиграцията – До първият отговор и най-добрият отговор трябва да бъде европейския. Какво виждаме? Парадоксът е, че всеки национален политически дебат се оказва затворен в, един, в едни много краткосрочни граници. Има риск за европейския проект. И е необходимо е всички политически сили, политически партии да осознаят опасността, с която е свързана тази ренационализация. Защото с нея е свързан протекционизма и края на вътрешния пазар, който е в основата на европейския проект. Извинявайте, че се отклоних. Това е важно и за финансовите въпроси, по които говорим. Що се отнася до директивата за капиталова адекватност 4 ликвидността, господин Ламбер, ще има общи правила за ликвидността в нашите предложения. Аз е, е, смятам да, държ... да отчитам препоръките на Базел. Ето защо е задължително да предвидим от сега разпоредби за ликвидността и ние ще предвидим правила е, за това всички банки да разполагат с ликвидности, надзорните органи да могат да проверяват това доста, сложен, доста сложна тема с сериозно въздействие върху финансовия пазар. Ето защо е необходимо да отчитаме и онова, което се изисква по Базел. Трябва да сме готови да прилагаме всички тези принципи и след периода на наблюдение ние ще разполагаме с по-подробни данни. Аз потвърждавам ангажимента си за е, спазване на споразуменията от Базел и като отчитаме двойната специфика е, на тенденциите в Европа и САЩ. Първата специфика, дами и господа, е три четвърти от европейската економика се финансира от е, банките, а не една четвърта като в САЩ. И ние решихме да, ние решихме да прилагаме Базел към е, всички банки ако ние прилагаме Базел като американците, проблемите ни щяха да бъдат много по-малко. Но ние решихме да прилагаме Базел към всички банки, т.е. към 8000 банки в Европа. Ето защо сме особено осторожни. Господин Ламбер спомена въздействието на тези реформи и анализ, вярно е, че можем да зададем въпроса дали секторът може да изчисли въздействието на своите действия. Вярно е, че секторът осъществява проучвания и ги публикува не винаги дооценява разходите, понякога наценява печалбите, което според мен застрашава стабилността на финансовата система. Института за международни финанси мозъчен тръст смята, че равнището на БВП на еврозоната – може да се свие с 4,5% до 2014 година, ако приложим Базел. Базелския комитет в същия момент смята, че въздействието ще бъде много по- по-скромно и смята, че световния БВП може да спадне с 0,10%. Тоест 4 години и половина след въвеждането на от 4. Ние също ще направим свои проучвания по сектори и ще ги публикуваме. По последния въпрос, който отдавна представлява интерес за мен, искам да потвърдя, че ние работим по тези въпроси за пазарите на суровини, колебливостта на цените представлява много сериозен проблем за голям брой страни, като в Африка, в, за които зависимостта от вносни хранителни стоки превишава 40% и колебливостта на цените ги задушава. Например, вносът на тайландски ориз в Сенегал е много сериозен проблем. Сега, разбира се, причината не е винаги спекулацията, а съотношението между търсене и предлагане. Предлагането не се увеличава по различни причини наводнение, суша или така нататък. Търсенето обаче расте. Може би няма да е няма да е преувеличено да кажем, че е необходимо да се удвои сълскостопанското производство, за да може да се изхранят всички жители на земята. Ние ще предприемем действия в две посоки. Първо, прозрачността, за да знаем кой какво прави и всеки трябва да поеме своята отговорност, когато предприема спекулативни действия. Необходимо е да предприема мерки, така че един, да, не, да не може един субект да има господстващо положение на пазара. Ще постъпим като американците в директивата за кътност през октомври ние ще предложим а, ясна позиция. Благодаря, господин комисар. Извинявайте, аз а, замествам а, заместник председателя. Сега ще дам възможност на колегите, които искат да се изкажат. Госпожа Макарти. Извинете, помолих да бъда включена в списъка сега, защото имам едно насрочено интервю с една радиостанция. И искам да повторя до някъде това, което вече каза господин Козес. Наистина имаме нужда от вашата помощ, господин комисар. Имаме, разбира се, нужда от помощта на цялата колеги от комисари. И както каза господин Шмидт, имаме нужда от отговорни финансови услуги и искаме да има повече саморегулация и повече отговорност от страна на финансовия сектор. Обаче в някои блогове и в публикации онлайн – в е, които се говори за разследването, което комисията извършва във връзка с кредити, е, извинете, своповете за кредитно на изпълнение, политиците ги обвиняват в това, че се занимават с лов на вещици, че искат да притиснат и да сплашат банките, че водят очернителни кампании срещу банките и че разследването само показва, че европейските политици не са особено компетентни. Така че наистина ние трябва да покажем, че сериозно се отнасяме към този въпрос. И Предполагам, че групата на консерваторите в момента много се радва на тези коментари. Искам да ви задам един основополагащ въпрос, господин комисар. Разбира се, нашата задача е да ковем законодателство, но също и да следим то да се изпълнява надлежно. Аз отговарях за доклада по възнаграждението и Третата е директива за капиталова адекватност и знам, че много държави членки прилагат това законодателство така, както те сметнат за необходимо. Всички държави членки се съгласиха с тези изисквания, обаче те ги тълкуват по твърде различен начин. Дали с вашите служби вие сте готови да се присъедините към мен и служителите на парламент и моите колеги, за да проведем поне един семинар за това, защо има такива сериозни различия в изпълнението на капиталовата директива в държавите членки, защото това ще създаде прецедент за това конкретно законодателство и за последващото предлагано законодателство, аз знам, че ще заминете скоро за Ирландия, за да обсъждате банковата криза. Какви са вашите възгледи за альтернативните варианти за решаването на проблема? Ние знаем, че ситуацията в Ирландия е лоша и не се подобрява. И 15 000 паунда е финансовото бреме върху всеки ирландски данакоплатец заради кризата в банковия сектор – И кризата наистина продължава да бъде достатъчно силна. Не се подобрява ситуацията толкова бързо, колкото бихме искали. Вие пътувате до Вашингтон, до САЩ и наблюдавате какво се случва там с реформата в финансови отрасъл, както и в глобален мащаб. И искам да ви помоля, когато следващия път сте в САЩ, да се срещнете с генералния прокурор на щата Нью-Йорк, и да кажете дали не трябва да имаме специално разследване, каквото се провежда в Нью Йорк може би трябва да се проведе едно разследване за това какво се е случило в банковия сектор в Ирландия, защото много хора казват, че правителствата, а не толкова банковия сектор, са виновни за това, което се случва. Имаме седем желаящи да се изкажат и да зададат въпроси. Ще ви помоля всички да бъдете по-кратки. Моля, господин Гигулт. Уважаеми господин комисар, колегата Филип вече изрази нашата оценка. Аз искам да не повтарям това, което каза той, но все пак до някъде искам да дам израз на моята загриженост. Вие със сигурност сте видяли протестите в Испания, които протичат под мотото истинска демокрация. Мисля, че трябва много сериозно да се отнесем към тях ние видяхме първите процеси на площада на Бастилията под същото мото. Имахме такива протести до Бранденбургската врата, също така и в Ирландия. И тези протести като цяло изпращат следното послание. Разходите за тази криза няма да бъдат понесени от онези, които са я причинили. Те не постигат напредък при е, данъка върху транзакциите в Европа. Знам, че вашето мнение е друго, но е, тук няма напредък. Същевременно виждаме, че е, кризата се увеличава в по-слабите страни, докато в по-силните страни, откъдето имам щастието да съм и аз, като че ли цари чувството при нас всичко е наред и всичко е било наред. И като че ли само държавите в една част от Европа не са в състояние да се справят с кризата. Е, и наистина тези хора губят от погледа си, че тази криза беше пред... причинена от е, неправилното разпределение на капитали по пазарите и частния сектор изигра много важна роля. Е, и то поради неправилни правила за които носят отговорност държавите. Сега обаче е, виждам следната опасност и искам да се обърна лично към вас, защото знам, че мислите за финансовите пазари не само технически, но политически аспект. Е, знаем, че при е, изпълнението на базалските правила бяха отслабени разпоредбите за ликвидността. Аз чух, че вие обмисляте да не извършвате leverage същевременно при е, банковите стрес-тестове нито комисията, нито надзорните органи успяха да представят надежни стрес-тестове. Ние изразихме това в парламента от името на всички политически групи беше казано това. Защо да не се използват банковите книзи, книги? Защо да не се е, вземе предвид обстоятелството, че има риск за е, публичните облигации? Нека да бъда кратък нататък. Аз е, свършвам сега. Е, ако трябва да кажа накратко, ако е, възниква впечатление, че Европейската комисия ще допусне някъде изключение от правилата и няма да бъде последователна при регулирането на финансовия сектор и бързото представяне на предложения за един наистина строг режим на ликвидация на нездрави банки, ако не се справи с данъците, то тогава застрашаваме демокрацията в Европа и протестите в Мадрид, в Испания показват много ясно с какъв огън си играем. И аз мога само да ви окоръжа, бъдете много много твърд в предложенията си при CAD4 и е, приемете един строг режим за ликвидация на банките, за да можем наистина да се радваме на доверие в Европа. Още пет души се записали, така че бъдете кратки. Господин, госпожо председател, искам да благодаря на господин комисаря за неговата готовност за компромис по отношение на финансовата криза. Е, наистина беше казано, че системата е много скъпа тъй като беше поставен въпроса и за ипотечните облигации. Е, там може да се отбележи има ли някакъв напредък е, или нещата ще продължат така. Сега за докладите за отдалните страни е, беше постигнат компромис по отношение на Омнибус 2, а по време на сесията в Страсбург имаше хора, които казаха, че искат хоризонтално решение което означава изменение на директивата за капиталовата адекватност. Както казах, е, има желание и за промяната на директивата за прозрачност, което означава хоризонтален подход. И трета точка е, става дума за диалога с е, потребителите на финансови услуги. Точно тези потребители са онези, които предоставят средствата за индустрията и трябва да бъде огласена определена информация, трябва да бъде е, осигурена отговорността от страна на обществото и на дружествата, което означава, че ни е необходима по-широка концепция. Um, thank you, Commissioner. Благодаря ви, господин комисар, за това, че вие съгласихте с описанието на Оле Шмидт. Сигурна съм, че ви искате да има добър надзор, добра регулация и добро функциониране на финансовия сектор. Благодаря ви за това, че говорихте за това колко са важни проверките за издръжливост на банките и за изграждането на доверието не само на политиците, финансовите пазари, но и също така доверие от страна на хората, които представляваме към финансовите услуги. И за мен тази цялата дейност с проверките за издръжливост е ключ към доверието. На последното днешното пленарно заседание в Страсбург. Както знаете, ние в тази комисия много докъсно обсъждахме тези проверки за издръжливост и основният проблем е защо държавният дълг се отразява в банковите отчети и документи, но той не е предмет на проверката на издръжливост. Защо ние не го включваме в тези проверки? Отново ви моля да ни обясните каква е логиката в основата на тази позиция, защото тези проверки са с цел да се провери потенциалния риск. Благодаря ви за това, което казахте за риска и за директивата за капиталова адекватност 3. Да, разбира се, трябва да имаме измерване на ликвидността на банките и това е много деликатен въпрос. Обече има редица институции, особено от една страна, която добре познавате, и те предлагат, че наистина това ще има въздействие върху дългосрочното финансиране на дългосрочните проекти и калибрирането ще попречи да се инвестира, например, с цел да се задоволят бъдещите потребности на Европа от енергетика, енергийни проекти, инфраструктурни проекти. Дългосрочното финансиране – е застрашено според тях. И също така много често чуваме нещо подобно за страхователните дружества, когато става дума за директивата несъстоятелност 2. Така че какво бихте казали в това отношение за потребността от дългосрочни инвестиции? Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Аз също бих искала да ви благодаря за за вашето изказване в Хумбулдовия университет. Много е важно да разгледаме европейското политическо измерение. И имам три въпроса към вас. Първо, някои от текстовете които ни изпращате, а, дали те са съгласувани с вашите колеги, например текста за финансовите транзакции. Дали бихте могли да ни предложите някакъв график, когато комисията ще определи заедно с вас определени дати за еврооблигациите. Дали вашето влияние е достатъчно голямо в комисията, за да може да има някакъв напредък? за да се засили европейското измерение в тази сфера. Един от успехите на комисията и парламента беше създаването на архитектурата на надзор, на надзорните органи. В тази архитектура ролята на европейските органи беше засилена. Обаче, един важен момент е, че на практика и в законодателните текстове правомощията на европейските органи трябва да бъдат засилвани, а не подкопавани. Например, късите продажби. И правомощията на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Дали те ще бъдат запазени така, както те бяха в първоначалното становище на комисията и в доклада на парламента? Това е от важно значение да се запазят тези предложения, защото нивото на късите продажби не трябва да влияе твърде силно върху състоянието на финансовите пазари. Следващият момент е инициативата, която ще предприемет официално през септември. И това е свързано с моят доклад, който вие така любезно споменахте. И това е доклада за управление на банковата криза. Това ще се случи след като бъдат проведени проверките за издръжливост. Обаче на 24 и на 25 вече взе решение Европейският съвет, че след проверките за издръжливо, държавите членки ще са тези, които ще поемат активна роля. И мисля си, че това противоречи на европейското измерение, по което постигнахме съгласие и което е най-добрият начин да се реши кризата в банковия сектор. Дали вие не се опасявате, че ще има една спирала, която ще влушава ситуацията с държавния дълг, съответно ще влушава ситуацията с банките и това ще повлияе върху държавния дълг. Наистина се опасявам, че съществените моменти от текста са били загърбани. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Първо, бих искал да ви задам два въпроса. Разбира се, вие сте един много важен човек, вие се срещате с финансовите министри във всички европейски страни. И искам да ви попитам, какво според вас е тяхното настроение? По какъв начин те разбират обикновеното ясно правило, че не може да се харчат повече пари, отколкото се получават? Включително това въжи и за данчните приходи и какви финансови инструменти те смятат, че, смятат, че могат да им помогнат да се излезе от кризата. Вторият ми въпрос е свързан с това, което говориха моите колеги за късите продажби, особено на обезпечени такива и кредит, извинете, своповете за кредитно на изпълнение. Разбира се, това въжи за доброто финансиране на банките, но Едно от предложенията на парламента беше свързано с необезпечените къси продажби и слоповете за кредитно изпълнение. Имаше оплакване, че има кредитни линии, които малките банки не са могли да получат, заради това, че големите банки са им отказвали, тъй като са участвали в слоповете за кредитно на изпълнение. В някои държави членки просто не е възможно да се предпазят инвестициите от риск, ако не се използват своповете за кредитно неизпълнение. По какъв начин смятате, че може да се гарантира една последователност между това, което предлагаме в законодателството и това, какви са нашите цели, а именно да насърчим повече инвестиции? Благодаря ви. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, λυπάμαι που δεν ήμουν благодаря ви. Извинете, че не бях в самото начало на нашето обсъждане. Наложи ми се да бъда в една друга комисия, в която съм докладчик. Подготвих един конкретен въпрос към вас, но искам вместо това да ви задам един друг съвсем кратък въпрос. Този въпрос не търпи отлагане и става дума за Гърция. Както вие знаете, правителството на Гърция вчера призна, че то продава пряко всички предприятия, които се котират на фондовата борса и които, в които има а, дял на държавата, които са поне частично държавна собственост. Това е една политика, насърчавана от Европейската комисия. Въпросът ми е следният. След като тези дружества се котират на фондовата борса, дали те им дали вие смятате, че тази приватизация е най-добрият начин да се подходи към ситуацията, като си има предвид, че там има и дребни акционери. Те също така тези дружества поддържат или финансират здравноосигурителни фондове. Например, има една част на компания за далекосъобщителни услуги в Гърция. Тя е в много тежко положение тази фирма, защото пакетът за далекосъобщенията целеше неща, които са доста по-различни от реалната ситуация в момента в Гърция. Смятам, че Смятам, че трябва да проверите дали няма нарушение на общностното право във всички тези случаи на приватизация. И трябва да се предотвратят подобни случаи, защото ще се губят средства на фондове, в които има здравни и пенсионни осигуровки на работниците. Мерси, мадам Благодаря, господин комисар. Най-напред един кратък въпрос. Говорихте за Базел 3. Знаем, че Базел 2 не е транспониран в някои държави членки. Какво възнамерявате да предприемете? Два въпроса от по-техническо естество. Вие казахте по отношение на позицията на председателя на Европейската комисия за необходимостта да се организира отчетността и оценката по страни за предприятията, особено в добивната промишленост, които играят много важна роля в някои развиващи се страни. Но за този конкретен проблем се крие и въпроса за счетоводните стандарти. Въпрос по който вашия предшественик искаше да създаде група за наблюдение, която обаче превърна автосаморегламентацията в самонаблюдение. Какво възнамерявате да предприемете по този въпрос? Още повече, че ако действително проявявате интерес към проблема за инвестициите в развиващите се страни, вие трябва да работите и с колегата си Шемета, за да се види, за да се видят нещата от гледна точка на данъчното облагане. По-нататък по пакета за надзор. Извършената работа беше насочена към стабилността на финансовите пазари. Знаем обаче, че не всички финансови потоци а, са от полза за реалната економика. Ясно е, че спекулативните балони било в банковия сектор, било в недвижимите имоти, може да доведа до макроекономически дисбаланси от критичен порядък. Знам, че комисарят не може да направи така, че да се, предпри, да се приеме директива, но какво смятате, че трябва да се направи по това предизвикателство? Последно. Ако искаме да разполагаме с инструменти в областта на финансовите пазари, мисля, че в някои централни банки има притеснения за, относно и информацията за акциите. Знаете, вашият колега, работещ в областта на конкуренцията, предприе действия и повдигна въпроса за устойностяването и осребряването на информацията. Председателката, благодаря гос... Благодарение на готовността на преводачите да останат малко повече и можете да отговаряте до 7 без 20. Благодаря. Аз също бързам за конкретна, за една определена среща. Благодаря на госпожа Макарти за присъствието й. Аз не вярвам в саморегулирането. Мисля, че това беше лоша идея в началото на глобализацията, т.е. да се смята, че пазарите ще се саморегулират и че е, свободната търговия ще може сама да се регулира. Това е измислица. И ние сме в процес е, на изграждане на управление е, в, и в рамки, в тези рам, по-общи глобални рамки да се заздрави европейското управление. По отношение на банковата криза в Ирландия, сътресенията, които засягат е, Ирландия, Португалия и Гърция, не са еднакви. Е, ако имахме преди две години по отношение на Ирландия и ирландските банки, ако бяхме имали инструменти и възможности за да предвидим какво ще се случи, ако имахме възможности за вътрешно за външен и вътрешен надзор, банковата криза щеше да бъде нямаше да бъде толкова а, остра надзорът не беше достатъчен добър. Всичко това нямаше да се случи, ако инструментите, по които работим в областта на управлението и надзора бяха на лице. Ето, за това казвам, госпожи и господа, че пазарите се движат по-бързо от нас. Искам да ви информирам за трансатлантическата калибрация, както бих я нарекал. Миналата седмица Разговарях с министра на финансите на САЩ, с регулаторните и надзорни органи. Разговаряхме за това как се прилагат решенията на Г20 в САЩ и Европа. 80% от операциите имат трансатлантически характер, така че отношенията с Америка са приоритет. Аз а, а, изпитвам притеснения а, за след влизането в сила на а, закона Дот Франк по отношение на сега това, което каза госпожа Берес за счетоводните стандарти и мястото на справедливата пазарна стойност, това може да се превърне в повод за различие. Има и други теми, като данъчното облагане в застрахователния сектор. Аз гледам нещата много детайлно. вярвайте ми. Не само тези въпроси, но и други, които не са в правомощите на вашата комисия, като обществените поръчки. Е, и отварянето на нашите пазари и от пазарите в е, Америка. Необходимо е да искаме реципрочност е, чрез транспониране на системата за преференции. Що се отнася до възнагражденията, и а, текста за капиталова ефект, адекватност 3. Ние следим нещата внимателно. 15 страни са приели и са обявили, че са транспонирали напълно. 6 са транспонирали участия, 6 не са обявили, че са предприели е, мерки за транспониране и ние обмисляме завеждане на процедура за нарушение. По-трудното е нашата оценка за ефективното прилагане на разпоредбите на директивата. Дали страните, които са е транспонирали, са е транспонирали правилно. Аз не съм е, надзорен орган и не мога да не, да не, да не се доверявам на националните надзорни органи. Ще следим нещата обаче внимателно и искам да ви кажа, че идеята за общ семинар между нас и, парлам... и, ком... и парламента е добра идея. Що се отнася до Ирландия, ние трябва да имаме доверие в реформите които са трудни и изискват кораж. Господин Гиголт, благодаря ви за бдителността и подкрепата по много въпроси. Във всички тези сътресения, които преживяха Гърция, Ирландия, Португалия, има много елементи, които ни напомнят за нещо като криза в кризата. Ние трябва да запазим хладно кръвие и солидарност. Моята убеденост, моето убеждение е, В условията на тези сътресения, които засягат не еврозоната, а отделни страни членки, ние постигнахме напредък. Ние приехме инструменти за управление. Всъщност еврозоната беше създадена преди 10 години. Работната група по економическото управление, помните, че преди 4-5 години ние предприехме действия, ние правим това, което казахме, че ще направим бюджетен надзор и солидарността. Това, което е необходимо сега, господин Гиголд, от тук нататък никоя страна, членка на еврозоната, не е сама, но никоя от тях не може да смята, че може да се отнася свободно към дисциплината, която въжи за всички. С оглед на спекулациите, ние трябва да предвидим необходимата регламентация и прозрачност. Това и правим. Всяка страна трябва да си свърши работата. Вие принадлежите към страна, господин Гига, от която и има култура на бюджетна стабилност, независимо от това какво правителство е на власт. Растежа не може да се а, гради възосновата на дълг тъй като следващите поколения ще трябва да платят днешната сметка, при това доста скъпо. господин Гигълт от юли месец, когато ще публикуваме текста за директивата за капиталова адекватност 4, ние ще искаме да прилагаме Базел 3. Искам да потвърдя, искам да съм сигурен, че Базелският комитет – е абсолютно сигурен в това, което предлага, например, е, по отношение на ликвидността, работата продължава. А работата е много сложна. В централи et responsables du contrôle bancaire, nous allons mettre en œuvre Що се отнася до съотношението между а, собственост и капитал, а, ние сме предвидили период на наблюдение от 2016 година и сега е, смятаме, че няма яснота по евентуалните последици от е, предложените мерки от задължителен характер. Аз поемам. Е, казвам го с пълна отговорност. Госпожа Вики Форд повдигна въпроса за дългосрочното финансиране, мисля, че трябва да видим какви ще са последиците за европейската економика. Аз съм готов да изслушам всички становища, но трябва да държим сметка и за значението на финансовия сектор в економиката, що се отнася до въпроса за ипотечните кредити. Благодаря за работата, господин Санчес Преседо. Аз мисля, че ние трябва да започнем с кредитите за потребителите. Вие, както госпожа Берес, споменахте за отчетите по страни. Много важна тема, която съм поставил сред най-важните приоритети, в това, че заедно с укриването на данъци. Необходима е международна координация. Аз лично участвам на всички срещи е, е, на управителния съвет на, международния, на съвета за международни счетоводни стандарти. Аз И разбира се, много е важно да се гарантира прозрачност и естествено важно е да се води надзорна дейност, така че ние ще продължим да работим по въпроса за управлението, за да гарантираме по-голяма прозрачност и това, че всички решения се взимат по един съгласуван начин. И членовете на надзорния съвет са едини в своето решение и знаете, че аз съм член на този съвет. А що се отнася до застраховането, то тук също е важно да се гарантира надлежен надзор – и разбира се, ние много подробно следим какви стандарти се разработват от Международния борт за счетоводни стандарти. Така че към госпожа Берес и към господин Санчес Преседо мога да кажа, че целият този въпрос за счетоводните стандарти и борда за международни счетоводни стандарти не трябва да засенчва основната ни цел – и разбира се, ние работим много сериозно заедно с САЩ. Сега за отчетността по всяка една отделна страна. Мисля си, че няма нужда да чакаме окончателните резултати на работата на борда по международни счетоводни стандарти. Ние започнахме нашата дейност още през началото на тази година и вече сте получили 21 отзива. Що се отнася до директивата за прозрачност, тя може да започне да се прилага още от октомври и да се прилага към всички фирми, които се котират на фондовата борса. Обаче, що се отнася до директивата за счетоводни стандарти, ние смятаме, че тази директива трябва да се отнася към всички дружества, господин Киголд, и И аз ще представя моето становище по този въпрос. Но първо искам да обсъдя този въпрос много подробно с колегиума на комисарите. Що се отнася до законодателството, което вие предложихте да се отнася само към минодобивната промишленост, мисля си, че то може да се отнася и към други сектори, например сектора на горското стопанство. Освен това, трябва да помислим дали прозрачността ще се отнася до отделни страни, ще разглежда страна по страна или може би сектор по сектор. Искам да подчертая, че не искам нашето законодателство да бъде по-малко амбициозно, отколкото законът Дот Франк. Нямаме никакви причини да сме по-малко амбициозни. Също така, това, което вие казахте за проверките за издръжливост на банките, е много правилно. В момента тези проверки са много по-стрикни, отколкото първият кръг от проверки. По принцип, изхождам от предположение за един по-неблагоприятен сценарий и също така въвеждаме по-стриктен контрол и по стриктни критерии за съотношение между собствени и заемен капитал, за да има една по-здрава основа за дейността на банките. Това, което можем да извлечем като полки от тези проверки за издръжливост, ще ни помогне да проведем един по-добър кръг от последващи проверки. Но трябва да заложим спирачки, механизми за възпиране и не трябва да чакаме да излязат окончателните резултати, преди да започнем да обмисляме какво трябва да се направи. Това въжи за държавите членки. Господин Гиголт и други депутати говориха също и за държавния дълг и вписването му в банковите документи, банковите книги. Банковите органи в Лондон казват, че наистина би било добре да се включи в процеса на цялото осигуряване на прозрачност и държавният дълг, който е записан в банковите документи, банковите книжа. Що се отнася до застраховането, това е един текст, който е различен от Базел 3. Директивата, която се очаква възоснов на Базел 3, ще бъде с обем 600 страници. Разбира се, ние много внимателно следим това, което става и което ще става в сектора на застраховането и пенсионното осигуряване. Разбира се, аз съм готов да се боря за идеята на имитиране на проектни облигации, но все още етапът е прекалено ранен. Ние обсъждахме също така с вас идеята за данъка върху финансови транзакции. Това беше на една от първите ни срещи и отново на заседанието на съвета съвсем скоро се говореше за късите продажби и аз много държах да се запазят правомощията на Европейския орган по ценни книжа и пазари. Казах на колегите комисари, че не можем да се съгласим с това – правомощията, които са били провъзгласени в регламента, могат да бъдат подкопани чрез въвеждане на нови разпоредби. Мисля, че трябва да изчакаме резултатите от проверките за издръжливост на банките, но същевременно трябва да продължим с работата ни спрямо банковия сектор към господин Гигулт и други депутати по въпроса за това как да гарантираме устойчив растеж. Искам да кажа, че ние не можем да осигурим устойчив растеж възоснова на дълга и чрез харчане, което е по-голямо от приходите. Господин Кемал, що се отнася до ликвидността, аз реших да няма забрана върху необезпечените къси продажби и своповете за кредитно на изпълнение. Аз предложих просто да има една дългосрочна европейска система за управление, така че ние да решим какви точно граници да очертаем в зависимост от ситуацията на пазара, така че да можем да взимаме решение и то много бързо. Така че това е в същината на нашето мислене и на решенията, които предстои да вземем. Вече отговоря за дългосрочните инвестиции. Както вече казах, това за мен е приоритет. Разбира се, много е важно да се калибрира четвъртата директива за капиталова адекватност. Отново към господин Кимал. Ние наистина искаме по-добре да ангажираме Европейската инвестиционна банка, за да имаме дългосрочни инвестиции. И заедно с господин Таяни ние мислим за привличане на рисков капитал – за да могат да бъдат гарантирани дългосрочни инвестиции. Тук също така стана дума и за ситуацията в Гърция. Разбирам вашата загриженост. Това, което мога да кажа на този етап е, че не искам да се намесвам по никакъв начин в решенията, които се взимат от правителството на Гърция. Като част от споразумението между Гърция и от друга страна Комисията, Международния валутен фонд и Европейската инвестиционна банка, аз мисля, че мога напълно да ви гарантирам, че ще следя за това да се спазва европейското законодателство в хода на приватизацията. Госпожо Берес, ви говорихте за начина по който се използва информацията в сектор на финансовите услуги. Господин Алмуния, вече започна да взима мерки по този въпрос и ще ви отговоря в писмен вид, след като се запознае с предложенията. Що се отнася до свобовете за кадето на изпълнение, господин Алмуния вече използва средствата, които са на разположение, на негово разположение в резултат от нормите за защита на конкуренцията. Много ви благодаря за вашето внимание. Благодаря най-вече на преводачите за това, че дадаха възможност на комисария да отговори изчепателно на отговорите. Следващото заседание ще бъде на 6 юни в Страсбург. Закривам заседанието.